Oui, Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, la salle étant maintenant pleine, nous pouvons commencer euh, la. Драги колеги, можем да започнем работа. Най-напред трябва да приемем дневния ред. Няма проблеми, няма забележки. Второ, приемане на протокол от 23-24 септември, 30 септември. Има ли забележки? Няма. Приети са. Трета точка съобщение на председателя. Искам да ви уведомя, че на 9 октомври се проведе петата тристранна среща по Мифит. Беше обсъдена структурата на пазарите, защита на инвеститорите, суровини. Беше разгледано приложеното поле и освобожденията. Шестията тристранна среща, че ще бъде на 16 септември. Що се отнася до оздравяването на банките? На 8 в Страсбург беше проведена среща. Там се разгледаха условията за оздравяване текстът на съвета и на парламента за формата за рекапитализация собствени средства беше обсъден въз основа на изложения, направени от съвета и комисията. Беше даден мандат за допълнителна техническа дейност. Следващата тристранна среща ще се проведе в Страсбург на 22 октомври. Няма коментари, следователно преминаваме към следващата точка в дневния ред и това е доклада за застраховане на природни бедствия и бедствия причинени от човека. Докладчик е господин Теро. Давам му думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сега съвсем накратко ще ви представя основните принципи на проекто доклада си. Той следва зелената книга, която беше публикувана от комисията. Става въпрос за застраховането при природни бедствия и бедствия, причинени от човека. И ще кажа защо трябва да има европейски действия или пък защо не трябва да има такива в тази област. След това ще чуя какво имате да ми кажете и ще изчакам естествено и вашите изменения, за да създадем текста на документа. Както знаете, в държавите членки има различни рискове и Предсказаемостта на природните бедствия зависи от различни фактори, като метеорологични или географски такива. Ето защо аз смятам, че конкретни решения за конкретните държави са най-доброто решение, тъй като имаме разлики от географска и културна гледна точка. Ето защо аз смятам, че трябва да има гъвкавост на застрахователния пазар и смятам, че трябва да има конкретни продукти вместо един продукт за всички държави. Освен това, искам да подчертая категорично важността на превенцията. Това е първата стъпка при решаването на проблемите, свързани с катастрофи. Колкото по-инвестираме за превенция, толкова по-малко ще плащаме, когато вече събитието е възникнало. Освен това, не трябва да се отказваме от принципа на отделната индивидуалната отговорност. Много е важно хората и местните общности да осъзнаят, че има рискове, ако не са подготвени. Освен това, в моят доклад се подчертава ролята на информацията – която се предоставя на гражданите. Би било добре да се създаде мрежа за обмен на най-добри практики и информация, в която да участват местните власти. И накрая, искам да ви напомня, че от една страна природните бедствия са обвързани с географските и метеорологичните характеристики на съответната страна. От друга страна обаче бедствията, предизвикани от човека, са свързани с лошо управление на риска или с неправилно поведение. Ето защо тук за двата вида бедствия би трябвало да има различни типове застраховка и не може да имаме един тип застраховане. Благодаря ви за вниманието и сега с нетърпение искам да чуя какво ще ми кажете. Благодаря, господин Теро. Вернер Ланген от е НП има думата. Благодаря, господин председател, Искам да благодаря на докладчика за това, че той е обхванал основните елементи в своя доклад. Това е една зелена книга, както и той посочи. Зелената книга представлява първото ниво обхванато от дискусиите. След това първо ниво, следва второ ниво, бяла книга. Относно зелената книга по нея дискусиите са кратки. Като цяло, застрахователния пазар в Европейския съюз е много хетерогенен. Имам данни, според които Swiss Way, който е най-голямото презастрахователно дружество, и това тази страхователна компания е, е установила, че има големи заплахи от застрахователни е, събития, е, като заплахите са от наводнения, цунами и други природни бедствия. За наша радост такъв вид природни бедствия са извън рамките на Европейския съюз, в Манила, в Китай и на други места. Има, ам, има милиони е, В Кута това са 18 милиона, Шанхай 18, е, в Техерен 15,6 милиона. Виждате, че е, това е една важна тема в Европа, но не само в Европа, извън Европейския съюз. В този списък са включени петте най- е, опасни природни бедствия. Необходимо е това да се вземе предвид, когато се разглежда тази тема. В Европа, както и в Зелената книга е посочено, че има разлики между държавите членки по отношение на заплахите от земетресения, наводненията в континенталната част са нещо рядко. Цунами е имало в някои краища, но те не са с такива размери, каквито са в Тихи океани в други части от света. И с други думи, темата има доста хетерогенен характер и докладчикът съвсем ясно посочи, че няма едно решение на всички проблеми. Ето защо е важно публичния и частния сектор да окажат съдействие. Освен това е важно да се поеме и собствена отговорност. Държавата не може да поеме всички рискове. Не става въпрос тук за лошо управление, ми става въпрос за природни бедствия, които не могат да бъдат предвидени изцяло. Преди а, няколко а, седмици бяхме в Токио, а, когато беше земетресението. А, има много високо развити а, системи в Япония, според които има по 170 такива събития на година, обаче има системи за рано предупреждение и когато земетресението е над 5,4, тогава автоматично се действат системите, ам, предупреждават се хората, но такива системи тук в Европа не са налични. Необходимо е да, да има ам, научно аргументирани данни, с които да разполагаме. Благодаря и на докладчика, че той също посочи тази необходимост. Важно е да се избегне разпокъсване на пазара и изкривяване на конкурентоспособността. Четири неща, които ми направиха впечатление. Първо това, че има различия в държавите членки, като трябва да се допълнят и културните различия, и материалните различия, и други. Освен това, там където се призовава застрахователния свят да предоставят такъв тип застраховки, които да са достъпни за хората, необходимо е да се предвидят економически стимули. Девета точка насърчава застрахователните предприятия да упростят договорите за потребителите. Бих дал предложение на госпожа Береск, която иска да се занимава с, с, с, с застрахователно дело. Информацията трябва да бъде регламентирана в рамките на Г2, така че да има един минимален обем от информация, който трябва да бъде предоставен. А когато има някакъв много е трудно да се предвидят а, някакви природни събития, като цунами и други. 13. 13 точка. Не е ясно точно какво се има предвид. Нещата трябва да са по-точни. Може би. А, Докладчикът не е имал възможност, защото а, докладът е с ограничен обем, но ние можем да допълним а, тези пропуски. Смятам, че а, докладът а, ще е една много добра основа за постигане на а, съгласие и компромис. Благодаря. Господин Торвалц има думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за доклада. Както каза Вернер Ланген, споделям повечето от идеите в доклада. Що се отнася до превенцията и информацията, съгласен съм, че имаме нужда от повече проучвания. За страхователните и презастрахователните дружества един източник на проблем е свързан с липсата на достатъчни факти за бедствия, т.е. те не могат да представят достат... съответните застрахователни продукти за съответните бедствия. Докладчикът смята, че универсалният подход не е удачен. Аз съм съгласен. Каза се, че много държави членки имат различни системи. До сега те са функционирали добре. Не виждам защо трябва да се отказваме от тях. Презастраховането е глобален бизнес, следователно те обединяват премиите, което е изгодно за тях, въпреки че премиите са различни в различните страни. Имам, резерва, имам резерви, що се отнася до задължителната система, въпреки че има смисъл да се обединяват рисковете. Заедно с това обаче не бива да забравяме личните мотиви за сключване на страхователен договор. И накрая искам да попитам комисията защо говорим за, естест... за природни бедствия и бедствия причинени от човек в един и същ документ. В природните документи има част наречена отговорност в, при бедствията, причинени от човека, винаги някой носи отговорност. Ето защо природните бедствия от застрахователна гледна точка се, са част от застраховка на имуществото, а при причинените от човека в рамките на отговорността. В Фукушима имаше първо, най-напред беше природното бедствие, след това, след, природни, след проливните дъждове, излязаха наяве и причинени от човека щети. Що се отнася до отговорността, знам, че комисията работи по директива за отговорността. Знам, че се работи и по директива за ядрените централи мисля, че, през, час има твърде много директиви за отговорността. В генералната дирекция има много генерални дирекции, които работят по темата и аз се питам дали има опасност от регламент, който да противоречи на други регламенти и което може би ще може да влезе в категорията бюрократични предизвикани от комисията бедствия. Очаквам да работя с докладчика, докладчите в Сянка. Както каза Вернер Ланге, имаме възможност да работим в тясно взаимодействие. Благодаря. Благодаря. Госпожа Мици трябваше да се изкаже, но тя не е тук. Вие ли ще вземете думата? Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа от името на колегата Марлене Мици. Тя няма как да участва днес в заседанието. Искам да поговоря по досието, което обсъждаме сега. Мисля, че доклада представлява една добра отправна точка и колегата се е опитал да обхване всички аспекти на проблема. Доклада представлява крачка в правилната посока. Аз съм съгласен с неговото мнение, че няма как да има едно решение за всички проблеми. Един такъв подход няма как да донесе ползи за Европа. По отношение на превенцията и информацията, трябва да кажа, че всички смятат, че би следвало да има по-голям достъп до информация и за потребителите, и за застрахователите. Информацията обаче трябва да се предоставя в местен план – за да може потребителя да извлича максимална полза и да има възможно най-добро покритие. Аз смятам, че би следвало да разгледаме възможности за най-добри практики при обмен на информация. Би следвало да има възможност за обмен на данни между правителствата, застрахователите и потребителите, без да се нарушават принципите на защита на данните. По отношение на превенцията, смятам, че в доклада би следвало да се подчертае малко повече ролята на правителствата, когато става въпрос за даване на информация и образоване на гражданите. По отношение на застрахователните пазари би следвало да има по-голяма диференциация между бедствията, които са природни по своя характер и тези предизвикани от човека. Този аспект естествено се засяга, но би могло да се направи малко повече в тази връзка. Смятам, че е необходимо да се спомене факта, in agreement with the idea of, of having information е, смятам, че би следвало да се създават застрахователни договори, които са по-прости по своя характер. И тук също се засяга въпроса за информацията. Застраховането трябва да се осознава, а, основава по-скоро на риска. И винаги е добре да има необходимата информация преди да има застраховане. Моралният риск не е достатъчно добре засегнат. строителството също би трябвало да се вземе предвид. По отношение на незадължителното застраховане, ние подкрепяме докладчика. Не може да се предвиди задължително застраховане там където по принцип то е незадължително. Е, ние ще внесем изменения в тази връзка. Господин Жан-Пол Бесе, благодаря господин Гозес. Искам да кажа на господин Теро, че предложеният от него доклад има две страни. Една страна, която според нас е много положителна, а именно превенцията, информацията и е една втора част, която е малко по-спорна, а именно индивидуалната отговорност от страните и Европа. Един коментар във връзка с казаното от колегите, които казаха, че е по-добре да има разграничение между природни бедствия и тези причинени от човека. Това не е лесно. Отговорността на човека става все, по, все по-почертана е, говоря за сушата, високите температури, пожарите, така че разликата е все по-трудна за прокарване, защото отговорността на човека в е, е, надпреварата, водеща към катастрофа, става все по-почертан. Ние смятаме, че акцента върху превенцията е много важен, толкова повече, че катастрофите се умножават и стават все по-различни по характер. Икономическата им цена също така се повишава и може да направи економическото развитие на нашите страни на планетата заложник така че всички дейности, насочени към информацията, са според нас много важни. Освен това, трябва да се опрости задачата на хората, които се чувстват все по-бесилни пред заплахите които се умножават. В, на европейско ниво имаме нужда от максимално стандартизирани, упростени документи, за да знаят гражданите какво застрахователно покритие е възможно, какви рискове има и какви процедури да се следват. Освен това, би било възможно да се разработи уебсайт, така че всеки да може да влезе в своя район, в своя квартал, своята къща, за да види какви са евентуалните рискове. И така идентифициране на рисковете, информацията, всичко това е правилно. Там, това обаче, по което имаме различия. Е, това е и индивидуалната отговорност, отделена от ролята на държавата и намеса на Европа. Очевидно е, че тези катастрофи излизат е, извън рамките на индивидуалната отговорност, излизат извън рамките на а, е, държавните граници. Нямам предвид само за страхователни продукти, и наличието на единна нормативна база. Имам нужда от разнообразие и гъвкавост. Необходимо е обаче Европа да помогне да се определят целите, за да се очертае по-добре индивидуалната отговорност. Трябва да се върви към сближаване не само на информацията, а и на всички застрахователни договори. Така че да се знае какъв ангажимент поема физическото лице и какви рискове поема върху себе си. Що се отнася до бедствията, причинени от човека, мисля, че тук можем да включим замърсяването ядрените катастрофи. Тук нещата трябва да бъдат оценени по един много по-прецизен начин. И никоя, никоя разпоредба за частния сектор не може да обхване изцяло отговорността на индустрията. Ние ще внесем изменения, ще работим в тясно взаимодействие с докладчика и докладчиците в сянка. Сега господин Епин, който замества господин Фокс. Благодаря. Ашли Фокс ме помоли да кажа, че като цяло приема текста на докладчика. По-конкретно, Колегата смята, че е добре, че трябва да има различен подход по отношение на двата вида бедствия, тъй като те представляват два различни феномена. За господин Фокс това е изключително важно. На второ място, колегата смята, че нито едно изкривяване на пазара не може да оправдае интервенция на европейско ниво. И то освен това смята, че е добре че докладчика подчертава, че не може да има единен подхват, а, подход. Освен това, колегата смята, че трябва да има незадължителен подход при застраховането, като се отчитат географските особености. Но господин Фокс има известни затруднения с стандартните формуляри и с стандартните като цяло. Господин Фокс смята, че колегите трябва да следват един прагматичен подход, разумен подход, както винаги е било до сега. Благодаря. Мерси, мсье Шунтис. Господин Шунтис има думата. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към казаното от колегите преди мен, а именно, че е, този доклад е, е наистина добър и е добра основа за дискусии. Произхождам от е, страна, в която дори и вчера на изток от Крета е имало земетресение. Това е един регион, в който преди много години е имало най-голямото земетресение в Средиземно море и тогава е това земетресение е предизвикало и едно доста опустошаващо цунами. Има и бедствия, разбира се, които са предизвикани от човека, но природните е, бедствия е, не са винаги еднакви, беше казано. Има земетресение в Япония или в Гърция и е, двете природни бедствия водат до нанасенето на големи щети, но това са бедствия, които трудно могат да се предскажат предварително. Има и наводнения, с тях положението е същото. Има проучвания, според които тези бедствия са ам, свързани с измененията в климата. И с измененията в климата всъщност а, хората имат а, вина. Някои политики трябва да бъдат променени, защото фактите са съвсем ясни. Тези феномени трябва да бъдат наричани с истинските им имена. На следващо място. Разбира се, има и бедствия, причинени от е, хората, които водят до тези проблеми. Но, а, както докладчика и други казаха, най-добрата възможност е а, е, да се противодейства на тези а, кризи и бедствия, като се предприемат предохранителни мерки. С други думи, сградите трябва да бъдат строени по такъв начин, че в случай на земетресение или друго бедствие да няма човешки жертви. Това значи, че има много възможности във е, всеки един случай по отношение на предохранителните мерки. Е, засилване на превенцията, това е нещо, което е много важно. На следващо място един общ коментар. Е, ще внесем изменения към доклада Европейския съюз и държавите членки трябва да си поставят за цел да защитават гражданите и потребителите ам, при ам, когато, да речеме, застрахователните договори е, са и застрахователните полици са в ущърп на на сключилите ги с застрахователното дружество. Опасявам се, че ако нещата излезат извън контрол, ще се стигне до един застрахователен балон. И в този сектор. Още нещо свързано с бедствията причинени от човека. Политиките, които са ни известни и които имат негативно въздействие върху живота на хората, това са политики, които трябва да бъдат избягвани и ам, предотвратявани. Трябва да помислим а, как в а, застрахователния сектор а, да ам, избегнем този страхователен балон. Благодаря. Господин Ланген иска да добави нещо накратко. Искам да допълня нещо след изказването на последния колега. Превенция, сграда, земетресение. Ами на първо място това си е работа на държавите членки, това не е работа на Европейския съюз. Там на място може само на местно ниво да се реши проблема. В противен случай ще се стигне до свръхбюрокрация на международно ниво, интервенция, превенция. Да, това е от полза, но не можем сега под шапката на измененията в климата да си приписваме нови задачи. Има пет, пети доклад на съвета по измененията в климата до 2050 година или до 2100 година моретата, е, нивото на морета ще се покачи с 82 см. Това е в най-лошия случай, може да е по-малко. В Европа нито една страна няма да бъде засегната и затова няма нужда да измисляме нови програми за оказване на подкрепа, за субсидиране. Трябва да сме по-реалистични. Сега мога да дам думата на докладчика, тъй като комисията не иска да се изкаже. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците ксянка за приноса. Виждам, че мислим общо взето по подобен начин, което е добра основа за сътрудничество и от тук нататък можем да вървим към приемасне на компромис. Оптимист съм, за резултата и ви благодаря още един път за участието и приноса. Благодаря, господин докладчик. Сега сроковете. Срокът за внасяне на изменения 22 е октомври 12 часа на обяд. Те ще се обсъждат на 25 и 26 октомври. Ще се гласува в комисията на 17 октомври. Гласуването в пленарната зала е предвидено за февруари месец до година. Изчерпахме а, тази гледна точка. И тъй като докладчикът последващата точка, а именно механизм, единият механизъм за преобразуване на банките все още не е тук. Ще направим почивка до 4 часа. Um, Благодаря. Здравейте на всички. Виждам, че всички важни лица са тук. Сега можем да продължим с обсъждането на проекто доклада на Елиза в продължение на близо 2 часа. Ще дам думата на Елиза. Благодаря ти, Шерън. Esta, este texto legislativo sobre hm, a resolução bancária. Hm, Искам да кажа, че този текст за банковото преобразуване има една особена характеристика, именно, че се работи едновременно по този текст за преобразуването и за текста на директива, отнасяща се към 28 държави членки, т.е. директива за преобразуване в банковия сектор. Единното преобразуване е един, е, една подкатегория, която е част от една обща категория и трябва да има връзка между тези е, категории. Както казахме по време на първата размяна на мнения, целта е да се разработи единен механизъм за преобразуване или мех, единен надзорен механизъм. Не бива да се внасят изменения, които да са в противоречие с текстовете приети на тристранната среща т.е. трябва да се из... т.е. става дума за процедурите при преобразуване на банкова институция. Измененията по предложенията на комисията не изменят значително смисъла на предложението. Предложението на комисията е амбициозно и се основава на това, което поиска парламента през 2010 година. Там са включени интересни предложения. Мисля, че не бива да губим набраната инерция. Целта е чисто и просто да внесем някои допълнителни подобрения. На първо място, едно такова подобрение са решенията за, процеду... за процедурата за преобразуване. Както беше казано по време на първата размяна на мнения, бяха внесени изменения и аз мисля, че тези изменения трябва да се запазят, тъй като тяхната цел е да изяснят коя институция може да обяви, че една кредитна институция е в състояние на, предвар... на предварителен фалит. Аз мисля, че това изяснение, пояснение е много важно, за да има прозрачност и яснота в процеса на взимане на решение. То е необходимо, за да има яснота и да има яснота по отношение на критериите в процеса на неплатежоспособност. И аз мисля, че именно на нивото на преобразуването, на ниво преобразуване може да се предвиди взаимодействие между различните нива, а именно надзора и преобразуването. Важно е обаче да се обяви кой носи отговорност за процеса на преобразуване. Има и друг, един, още един важен въпрос и това е участието на парламента в рамките на това което вече беше казано за правомощият на председателя на ЕЦБ, когато говорим за съвета за надзор, има необходимо е да се запазят няколко основни принципа по-конкретно изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор. Необходимо е да има прозрачност и контрол при взимането на решение от страна на парламента. Има един трети въпрос, който е много важен и е спорен. Това е съществуването на защитни мерки, които да са достатъчно надежни, така че фондовете за преобразуване да могат да функционират. Тези фондове, фондове трябва да започнат да функционират, когато законодателството влезе в сила. Въпросът е сложен и парламентът не може да отправя конкретни искания за характеристиката на този механизъм но процесът трябва да бъде надежден, в него трябва да има доверие. Не можем да чакаме 10 години, т.е. не можем да чакаме фонда да се попълни с достатъчно средства. Ето защо е необходимо, е изключително важно да се гарантира обществен инструмент, който и подчертавам това, да не се попълва от дънакоплаците, но при всички случаи трябва да съществува и да може да попълва фонда за преобразуване. И банките са тези, които ще го попълват, тъй като те са предмет на процедурата на преобразуване. Тук не става дума само за банковия сектор, става за всички институции, които влизат в обхвата на механизма за преобразуване. И така, тези вноски ще, се, ще съответстват на риска и вноските ще излизат от банките, а не от, дънакоплат, не от джоба на дънакоплатеца. Има един четвърти въпрос, който е свързан с, с а, рекапитализацията с вътрешни средства. или Bail In. Бихме искали да има един механизъм, който да е, който да привежда в действие този фонд. И това да съответства на типа активи. Активи от тип А. Трябва да се предвиди календар в текста и смятаме, че това би трябвало да доведе до доверие в пазара. Този е, активиращ механизъм ще се активира тогава, когато влезе в сила механизмът за Белин или вътрешна рекапитализация. Основно, най-важното е, ако фондът бъде задействан, ако ще се прехвърлят активи, е необходимо да има задействащ механизъм и то, този механизъм се задейства тогава, когато се използват определени активи. Следващия въпрос е свързан с датата, на която ще влязат в сила законодателните инструменти. Механизмът, единият механизъм за преобразуване е част от една обща мозайка и е необходимо всички елементи да бъдат взаимно съгласувани, да няма противоречие между тях. Това са елементите, които вече подчертах по време на първата размяна на мнения. Измененията са ви представени. Аз самата ще внеса няколко изменения, но те е, няма да засегнат основните насоки, които очертах и се надявам, че заедно с измененията ще можем е, да е, усъвършенстваме документа. Кортман Вол има думата. Благодаря. Искам да благодаря на Елиса за доброто сътрудничество оценявам високо това, че всички сме отдадени на каузата и искаме да се работи бързо, естествено не за сметка на качеството. Повечето хора обаче смятат, че това предложение е спешно по своя характер и освен това се смята, че този механизъм за преобразуване е важен стълб на банковия съюз и ето защо ние поне в парламента смятаме, че трябва да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент. Ето защо темата е много важна и за мен. Естествено, за танго са нужни двама. И тук трябва да спомена позицията на съвета. Напълно съм съгласна с Елиса, че предложението на комисията е добро по своя характер и се надявам, че ще можем да убедим съвета, че това предложение е добро. На второ място, трябва да се отчете работата на Мариан Тайсен по отношение на единия надзорен механизъм и работата по отношение на ИРБД. Заключенията по тези две досиета трябва да се вземат предвид. Когато става въпрос за БРРД, нещата са доста сложни, защото не знаем какъв ще бъде крайният изход от преговорите. И когато разберем какъв е крайният изход, ще трябва да го вземем предвид. Имам един въпрос по едно от измененията, споменати от Елиса преференциите по отношение на наложителите. Аз мисля, че този въпрос трябва да се реши в рамките на БРРД. Е Става въпрос за равнопоставеност за цяла Европа. Имам съмнение по отношение на изменението. Смятам, че то се противопоставя на онова, което вече казаха, именно, че ще вземем предвид, искаме да вземем предвид резултатите по отношение на БРРД. Е Можем да предполагаме какво ще се случи, но трябва да се внимава. По отношение на приложното поле, съгласна съм, че трябва да се включат всички банки. Направихме го по отношение на единния надзорен механизъм. Същото трябва да направим и тук. Освен това, би следвало да се поясни какво ще правим по отношение на по-малките банки. Те не участват в прегледа на качеството на активите. И ето защо няма да твърде, че трябва да оценяваме всички банки преди да отключим надзорния механизъм или механизма за преобразуване, но трябва да имаме ясна представа за това в каква форма се намират по-малките банки. Защото и те би следвало да допринасят за фонда по един уместен начин. По един пропорционален начин, освен това. Те, освен това, би следвало да извличат и полза от този фонд. Ето защо трябва да знаем в каква форма се намират те. Това е голяма въпросителна за мен в момента. На второ място, ролята на комисията. Онова, което обсъдихме тук в парламента и в съвета. Съгласна съм, че не трябва да ограничаваме възможността на комисията да взима решение. Естествено, тя трябва да има определени правомощия. Имаме правното основание за настоящото предложение тук трябва да се споменат и правомощите на комисията във връзка с държавната помощ. Аз мисля обаче, че трябва да дадем по голяма роля на е, изпълнителния съвет или съвета на изпълнителните директори. Е, това се вписва в рамката на общностния подход по директивата и ето защо аз мятам, че би следвало да разгледаме не само състава на борда аз все още смятам, че и комисията и ЕЦБ трябва да имат право на глас, защото ЕЦБ има определена отговорност по отношение на надзора. Те разполагат и с необходимия опит и ето защо би било добре те да получат право на глас в рамката на, на борда. И така или иначе, общностния интерес трябва да има мнозинство спрямо гласовете на държавите членки в този изпълнителен съвет. Необходимо е да разгледаме и задачите, но тях можем да ги обсъдим малко по-късно. По отношение на фонда за преобразуване, напълно съм съгласна, че трябва да има бакстоп или някакъв механизъм на последна инстанция. Това е ясно от само себе си за много хора. Трябва обаче да видим дали си заслужава да го обвързваме с споразумението по единния механизъм за преобразуване. Това е труден политически въпрос. Аз смятам, че Еврогрупата осъзнава заедно с Екофин, че трябва да се действа бързо. И трябва да се постигне напредък. То е той, напредъка е в интереси на засегнатите страни от е, от еврозоната. Искам да спомена и въпроса за поверителността. Тези планове за преобразуване, които ще бъдат предоставени от банките, съвета искате да бъдат разглеждани в рамките на пленарната сесия на борда. Само, че в тези планове се крие много поверителна информация и ето защо една такава стъпка би била рискована тази поверителна информация може да стане обществено достояние. Ето защо трябва много внимателно да разгледаме разделението на правомощията между изпълнителната сесия и пленарната сесия. Очаквам с нетърпение работата с колегите и се надявам, че ще стигнем до решение бързо. За мен и за секретарята на комисията е много важно да се види как ще се приравни текста с текста на директивата за възстановяването на банките и е, преобразуването на банките или така нареченото БРРД. Силви не можеше да бъде тук, е, така че тя ще представи своя текст сега, аз ще го прочета от нейно име, ще дам и своята позиция. И сега от името на Ауде. От името на Алди тя приветства предложението, което е доста необходимо в този момент. Важно е механизмът да подлежи на отчетност и освен това трябва да се вземе предвид и ЕМН в рамките на ЕМП, на, с други думи надзора в рамките на механизма за преобразуването. И има различни законодателни актове, а именно МЕП и директивата за оздравяване и е, преобразуване на, на банките и тези два законодателни акта трябва да бъдат е, приведени в съответствие. Е, държавната помощ и преобразуването трябва да бъдат взети предвид. Комисията има доста голямо поле е, за действие и има и последващ принос, който се предвижда от страна на институциите, но е, това не значи, че е, МЕП ще влезе в сила. Не може органите да действат едностранно. Необходимо е да се действа на принципа на справедливостта, равнопоставеността. Надзорния орган трябва да има представител без право на глас. Необходимо е да има ам, равнопоставеност между така наречените home и host, този, който гостува и този, който приема. Ам, инвестиции от фонда трябва да се инвестира в активи, които са високо надежни. Необходимо да има географска диверсификация Необходимо е да има нови клаузи, които да са всеобхватни, да се избягват банковия риск и несъстоятелност. В член 6 или нея 2 Алинея четвърта, извинете, не трябва да се надвишава държавната помощ, която е необходима. МЕП трябва да създава и консултативни комитети. Това се случва в хода на работа. Това са кратки е, коментари. Много са кратки. Аз не можах да ги изтълкувам. Ще преминем към зелените. Свен. Благодаря. Филип беше също докладчик в Сянка и гласува в Итре в момента. Благодаря на Елиса за нейния доклад. Благодаря и на комисията за това предложение и за това, че се прави крачка напред по една такава важна тема, а именно да ам, може да функционира единия механизъм за надзор. Тук за въпрос до известна степен и за отговорност. Общ надзорен орган без една правилна система за преобразуване няма да е орган, който ще бъде доверил у себе си. На второ място, какви ще са тези общи гаранции, така наречен бекстоп – Комисията трябва да даде отговор на това, въпреки че говорим за проблеми, които са причинени в миналото. Държавите членки трябва първо да, поме, да поемат отговорността, ако рекапитализацията чрез вътрешни средства не е достатъчна. Относно доклада на Елиса, измененията които смятаме да внесем, са горе-долу следните в тази област. Ние разбираме, че са важни членове 27 и 30, опитват се да отслабят ролята на комисията в някои области. Дискусиите са доста трудни, когато се говори за ролята на комисията и всичко свързано с нея. Ние следим с интерес на протичащите преговори в, Евро... в Съда на Европейския съюз. Има някои въпроси, свързани с правното основание. По отношение на предложените членове, ние смятаме, че трябва да дадем на комисията съответните правомощия, така че да не се поставя под въпрос ам, легитимността на цялото предложение и дали и това, че то е издържано от правна гледна точка. Необходимо е да се предвидят различни конструкции в законодателния процес. Виждаме какво случва с ЕЦБ и е, ССР. Има различни юриспруденции. Се вижда, че ролята на комисията трябва да бъде силна, така че да могат да бъдат изпълнени законовите задължения. В тази област са необходими повече разяснения и освен това да се надяваме, че Съда на Европейския съюз много ясно ще внесе яснота по въпроса кое е възможно и кое не. Елиса предлага в изменение 72-78 един термин Community Public Instruments – този термин е неясен. Ясно е, че гаранциите и а, средствата от а, фонда няма да са достатъчни. Въпросът си остава отворен. Не съм сигурен дали това трябва да бъде ем, разяснено по-нататък в този регламент, особено с едно определен един термин, който не е много ясно. Ем, изтълкуван. Изменение 79-то, там става въпрос за абсолютната защита на вложителите. Вложителите трябва да бъдат защитени и може би е добре да гласуваме най-накрая доклада на Симон, но две години чакаме това може да се стигне до там, че е по-добре големи вложители да бъдат положен така нареченият бейл-ин, отколкото вложителите, гражданите отново да плащат, когато се стигне до проблем. Защото тази е, схема от гледна точка на зелените е удачна за малки вложители, но не и е, когато са въпрос за крупни вложители. Бихме искали да и има допълнителна яснота по изменение 34-то. Е, заличаване на ам, изискването за ам, преобразуване на дълговите инструменти. Може ли да ни обясниш ам, какво е, какъв е смисълът в това изменение? Същото е свързано и с изменение 65-то. Там също бихме искали да разберем какво се крие зад това изменение. За заличаване на възможността на държавите членки да поискат допълнителни дискусии в борда, когато става въпроса за нарушаване на фискалните отговорности на въпроса държава членка. Относно нашите изменения искам да подчертая някои неща. Смятам, че има много добри а, основания за това, защо системата трябва да се прилага и да се отнася за всички банки, а не само за големите. Не мога да разбера защо режим, който а, казва, само банките в рамките на ССМ трябва да се обхванят и от обща система за преобразуване и да за тях да има специален фонд и специален орган, а другите да а, си останат в. Да, да си останат в рамките на а, управление на национално ниво. Трябва много ясно да, да видим какво иска сега немското правителство. То е доста изолирано в еврозоната по този въпрос. Те предлагат следното. А, економики с размера по-големи, е, по-големи от тази на Мюнхен, при тях може да се появи нужда от преобразуване на всеки 20 години. Това значи, че те не могат да се справят с такъв вид преобразувания. Ето защо в Съединените щати има специален федерален орган, който се занимава с този въпрос. Има функционираща институция, която може да защити данакоплаците и те да не трябва да плашат отново. Познавам банковата система на някои страни, и в Германия, и в Австрия. Съществува следната опасност. Ам, има такава опасност и може би това се крие в позицията на ам, немското правителство. Има и освен е, това схеми за гарантиране на депозитите. Те си вършат работата и те са включени в европейската система и след като а, тези механизми вършат част от работата, трябва да се влеят по-малко пари в, е, в, в е, фонда. Има страни, които не са част от тази система за защита и трябва да се знае как е как е конструиран и немският фонд за преобразуване. Е, тази схема за защита е едно от решенията на европейско ниво. Трябва да има подход свързан с, това ам, сами да се справят банките с проблемите. Необходимо е да се види как, какво може да се изисква от банки, които не могат да бъдат преобразувани. Както си Голар каза, трябва да имаме ам, права, каквито може да предявя, предявя, предявяваме към ЕЦБ и към IIA да имаме право да упражняваме е, контрол и да изискваме отчетност. И в крайна сметка трябва ясно да дадем да се разбере, че е, трябва е, и публичните и европейските механизми да бъдат взети предвид. като цяло ние Подкретиме казаното от Елиза, с изключение на измененията, които ние ще е, внесем. Надявам се да работим бързо с е, всички е, колеги. Корин е права, качеството винаги трябва да е на първо място, но е необходимо и да работим бързо, за да можем да преговаряме и с съвета. Благодаря, не виждам никой от консерваторите. От името на зелените. Благодаря, Шаран. Аз не съм докладчик в Сянка. Колегата все още не е дошъл. Ето защо ние не, не можахме да си съгласуваме позициите, но като цяло а, одобряваме доклада. Той е насочен в правилната посока. Обаче някои а, проблеми е, все пак съществуват за нас. Е, трябва да видим как да подходим към тях. Това е въпросът свързан с рекапитализацията чрез вътрешни е, средства. Целта е да се защитят накоплаците от една страна, но от друга страна не съм много сигурен дали този ефект ще бъде постигнан чрез този bail ин трябва ясно да се разбере, че а, има ам, граница в размер на 500 000 евро. Какво ще се случи обаче с сумите над тази граница, когато са засегнати малки и средни предприятия? Има опасност те да загубят голяма част от активите си. Няма ли да се стигне до там, че на друго място да, да бъдат включени, да бъдат използвани публичните средства, така че да се стабилизират нещата? Да има един вид застраховка или когато става въпрос за пенсионно осигуряване, за социално осигуряване. Не е ясно какво може да се случи в, в такива ситуации и да се стигне до отлакане. Това са моите опасения, които всъщност са опасения, които бяха споделени и в Берлин. Ще се радваме да можем да допринесем към изготвянето на този доклад. Благодаря. Сега преминавам към основния списък в Клинц. Благодаря ти, Шерън. Много неща бяха казани. Ето защо няколко неща само ще спомена. Този документ е много важен и много съжалявам, че по време на дискусиите не участваха много колеги трябва да внимаваме, за да не попаднем в клопка. Да търсим решения, свързани с МЕП, като пренебрегваме други ам, законодателни актове, да речеме като този за ам, оздравяване и преобразуване на банките. Като цяло сме на мнение, че ам, Докладчите си докладците в Сянка ще се справят. Е, също и екипа, който работи по БРРД и екипа, който работи по СРМ. Този доклад е много важен. Е, това беше посочено и от Корин. Е, и ето защо трябва да гарантираме високо качество. Освен това и графикът е, е доста напреднат, сроковете са кратки и не трябва липсата на време да е за сметка на качеството. Относно обхвата. Не, са, не споделям мнението на Свен. Не смятам, че е добре надзора да бъде ам, е, структуриран по различен начин. Ако вземем преди всяка банка, всяка спестовна банка, тогава според мен ще нарушим принципа за пропорционалност и принципа за субсидиарност. И а, дали а, финансирането може да бъде решено по такъв начин, който ти а, предлагаш, съмнявам се. Защото ако направим така, това ще означава, че ще се отдалечим от EPS. и не смятам, че това е разумно предложение. Относно органите, които се е, предвиждат, органите занимават се с преобразуването. Тези органи трябва да имат възможност да следят ситуацията и да могат да преценят дали една банка е жизнеспособна или не, но има борт, има орган, съвет, който трябва да вземе това решение, свързано с преобразуването. Трябва да помислим по този въпрос дали тази процедура не е доста сложна и дали по този начин ролята на комисията ще бъде легитимна да, се, да може тя да взима такъв род решения. Смятам, че е необходимо да помислим още веднъж по този въпрос. Сега относно фонда. Знаем, че е необходим фонд. Знаем, че фондът не се създава за един ден и не се финансира за един ден, може да, да отнеме 10 или 15 години. Докато средствата се влеят във фонда, може може да се, да се а, случи всичко. Едва когато фондът е а, подплатен с необходимите средства, можем а, да кажем дали той е стабилен или не. 70 милиарда а, са необходими, докато фондът не бъде а, финансиран изцяло, са необходими гаранции, но кой трябва да даде тези гаранции не е ясно. До сега инструментите, които са на лице, те не са от помощ, защото по един или друг начин да накоплаците ще трябва отново да платят сметката. Дали е, ем, Единият механизъм за преобразуване ще бъде включен или някакъв друг механизъм. Необходимо е да има гаранции. И не трябва тези гаранции отново да, пада, да падат на плещите на данакоплаците. Трябва да стане така, че решенията да се взимат с 6 гласа и а, две от страните за сега. Сега в момента в групата са 17, ще станат 18. Има председател, заместник-председател, комисията и ЕЦБ. От 6 гласа, 2 гласа се падат на представителите на държавите членки. Не смятам това, че това е, е едно един добър балансиран начин за взимане на решение. Трябва за е, не може за 18 държави да има само два гласа, които да ги представляват. Комисията, ЕЦБ, председател и да имат по един глас. Трябва да се разясни също в тази връзка какво ще е, се случва с националните е, фондове. Обединеното кралство, Германия, Австрия, Швеция, различни държави, в които има фондове, които са изградени въз основа на различни критерии. Те се финансират от банките, но сумите са различни, критериите са различни и сумите, които се вливат там, се използват за различни цели. Това също трябва да бъде разяснено и трябва да се гарантира да няма дублиране на финансовите институции, те да не трябва да плащат два пъти. Не можем да кажем, че е, финансираме националните фондове е, и за напред и започваме и да финансираме и един ново а, сформиран фонд на европейско ниво. Това е допълнителен а, финансов товар, който а, е прекален. Какво има още? Да, въпросът свързан с а, фондовете. Нямам нищо... Къде да, а, къде да се далечо на фонда? Нямам нищо против Брюксел, нямам нищо против този един механизъм за преобразуване. Но както Корина Хаза каза, това е втория важен стълб на банковия съюз. Ние казваме, че от една страна имаме надзора, Европейската централна банка и имаме и Имаме е, другия стълб, свършен с МЕП и този стълб не е в Брюксел. Добре да помислим по този въпрос. На последно място искам да кажа следното. Всички казват, всичко трябва да, е, да се основава на член области и ще се стигне до укрепване на единния вътрешен пазар. Ако сме искрени, трябва да кажем, че ще бъде подсилена само една част от пазара, именно този, който е в еврозоната. Евро, а, вътрешния пазар принадлежи на всичките 28 държави членки казваме, че може да се изготви рекламент, но що се отнася до възстановяването на банките и преобразуването им, там говорим не за регламент, а за директива. Не съм юрист, но се питам дали а, не можем да сме малко по-гъвкави и първо да се консултираме с юристите по въпроса. Um, right now, uh... Благодаря, Шаран. Съвсем накратко искам да подчертая значението на темата, която обсъждаме днес и връзките между това досие и Банковия съюз. Тази конструкция, ако влезе, ако бъде създадена, ще повиши доверието в е, системата. В момента е неразбираемо защо едно предприятие, което има нужда от кредити, плаща лихвени проценти, които са два пъти по-високи от лихвата в друга страна. Освен това, тук става дума и за прекъсване на връзката между банките и държавните бюджети Срокът за внасяне на изменения тази седмица и аз искам да повдигна четири въпроса, които според мен са много важни. По-нататък, защитните мерки, така наречените бекстоп. Това са кредитни инструменти. Целта им е да се възстанови доверието в системата. Ако искаме това доверие да създаде, трябва да помислим за европейски защитни мерки в съответствие с общностни правила и общностна нормативна база. Този въпрос е изключително важен, така че да можем да успокоим гражданите и вложителите. Освен това, ми се струва, че трябва да привлечем внимание върху следното. Трябва да могат да се обжалват решенията, които се взимат от съвета. Ще бъдат взети множество решения след изпълнението на мерките, постановени от комисията. Необходимо е тези решения да могат да бъдат обжалвани. На трето място Начинът по който Европейски орган за преобразуване със своя фонд може да изгради връзки с националните органи. Това е още един въпрос, който се нуждае от допълнително пояснение. И накрая, каква ще бъде връзката между съвета и комисията? Решенията ще се взимат от съвета и след това изпълнението им ще се наблюдава от Европейската комисия. И ето това е тематиката, това са темите, по които ще внеса изменения. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за подхода им и се надявам, че ще приключим успешно работата по досието. до европейските избори тези въпроси би трябвало да бъдат решени. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е Херберт Дорфман. Благодаря, госпожо председател. Господин Вълф Клинс каза много от нещата, които исках да кажа и аз за това ще се спра на въпроса как ще се подхожа с малките банки. Нещо, което каза господин Гигулт, че тези банки няма да могат да бъдат преобразувани вече съществуващите фондове и инструменти, защото много рядко се занимават те с такива неща, но реалността показва нещо друго, а именно, че такива фондове са в състояние да се справят с такива случаи, които възникват и освен това могат да реагират много адекватно в рамките на банковата група по отношение на преобразуването. Трябва много добре да се помисли е, под каква форма е, ще бъдат е, обхванати малките и средните банки. По време на кризата доста от практиките се оказаха много удачни и успешни. Тези практики, инструменти е добре да бъдат запазени и в бъдеще. Такива банки трябва да поемат. Те поемат малък товар, от тях проистичат и малки рискове, но това трябва да се вземе предвид. Питам се обаче, ако има фонд на национално или регионално ниво, покрива изцяло риска, какво още трябва да плашат тези банки? Какво трябва да покриват те? Какво може да се очаква от Европейския фонд в допълнение? От тук проистича и втория въпрос. Има ли смисъл да бъдат обхващани и такива банки от фонда? Необходимо е да се търсят решения, които дават на банките еднакви възможности на пазара. Необходимо е да има равнопоставеност между тях. Защото когато <laughs> има плащане, откъде идват тези плащания? От клиентите, разбира се. Необходимо е банките да бъдат третирани по еднакъв начин, а не институти, които предлагат гаранции, има действащи системи да бъдат натоварвани двойно повече и да имат по-малко шансове, отколкото останалите. Благодаря. Гунар Хокмарк има думата. Благодаря. Благодаря и на всички изказали се до тук. След като изслушах разсъжденията за, так, за това как да подходим към възстановяването и преобразуването на банките, аз стигам до заключението, че директивата за възстановяване и преобразуване трябва да се приема максимално бързо и като основа за това законодателство. В противен случай има опасност различните философии, различните методи за решаване на проблемите да попречат. Ако няма съгласуваност между законодателните актове, ще има неяснота, но ще има и опасност от грешки. Трябва да има съгласуваност и с системата за гарантиране на влоговете. В момента има най-различни идеи и ние трябва да вземем решение първо, за гарантирането на влоговете и за възстановяване и преобразуване. Комисията Комисията подчертава факта, че тези проблеми трябва да бъдат решени и при това по логичен начин. Второто, което според мен трябва да се изясни, то е свързано с нещо, което вече казах. Процедурата за Белин, рекапитализация с вътрешни средства, тя трябва да бъде една и съща. Не може да имаме един Белин по едно законодателство и друга процедура по възстановяването и преобразуването. Самия факт, че е, говорим по различен начин за различните процедури, говори за наличието на проблема. И има две, две паралелни законодателства, които се приемат в момента. На трето място, мисля, че е много важно да изградим система, при която банките да бъдат максимално солидни и при която всички, които финансират и инвестират в банка, да знаят, че няма да могат да избегнат проблемите, свързани с една загуба. Дискусията също така подчертава необходимостта от стабилност и необходимостта едно правителството да осигурят стабилност по време на криза. След като изслушах дискусията за защитните мерки, знам, че всички искат да има такава мярка някъде, но за съжаление да не те засяга теб лично. Защитната мярка им, има желание тя да се търси другаде. И това е още нещо, което трябва да избегнем. Ако ще създадем система, в която правителствата и държавите членки не са в състояние или не могат да избегнат, или могат да избегнат отговорността, свързана с факта, че имат възможността да предприемат действия, тогава винаги ще има надежда, че някой друг ще реши проблемите. Всички чухме дискусията за фонда за преобразуване. Нека не забравяме, че колкото и да е голям фонда за преобразуване на европейско ниво, той няма да бъде достатъчен за сериозните предизвикателства. И ако нямаме възможност да прилагаме различни инструменти и да предприемаме различни действия, опасността е, че винаги ще се е, надяваме някой друг да реши проблемите, за които нямаме финансов капацитет. Е, последният въпрос свързан с окончателното приемане на това законодателство. Председателят, благодаря. Предупредих ви, че ще се изкажа, така че ще започна сега. Започвам е, да изпитвам резерви към това предложение. От политическа гледна точка съм съгласна, че е необходимо предложението за банковия съюз да бъде прият и банковия съюз да укрепне. Колкото повече го гледам обаче, се чудя дали е разумно всичко това да влезе в един законодателен акт. Тъй като всичко започва да изглежда доста сложно, съгласна съм с казаното от Гунар, че основният документ, свързан с БЛИ, нормативната база, степента на гъвкавост е в директивата за възстановяване и преобразуване, която обхваща целия съюз. И не е възможно част от Европейския съюз да предприема различни действия по преобразуване на банките. И би било много неприятно, ако по силата на това, че членуваш в единия надзорен механизъм, се оказваш в неблагоприятно положение – поради връзките е, на регламента с други области. Очевидно има нужда от регламент за създаване на органа за преобразуване, така както създадахме и другите регламенти. И държавите членки е, прилага една... Държавата членка няма да прилага една директива, ако органът е, за преобразуване го прилага но заедно с това не можем да не се, не можем да не се позоваваме на директивата за възстановяване и преобразуване. Има въпрос свързан с това, кой да активира преобразуването и това опира до ролята на Европейската комисия. Често се казва, че органът за преобразуване, който предлагаме, е аналог на органа в Съединените щати. Не е възможно обаче представителите на държавите членки да изградят орган подобен на единната регулаторна агенция в САЩ, която осъществява надзор, плюс преобразуване. Тя разполага и с капацитета за финансов надзор и този капацитет се прилага тогава, когато се преобразуват институции. И често се казва, че те са разрешавали дребни случаи, когато стигне до по-сериозни случаи, по всяка вероятност, е, проблема ще се разглежда на друго ниво, за да бъдат намерени решения. Мисля, че трябва също така да имаме предвид, е, когато говорим за въпроса home и host, за това как ще функционира преобразуването тогава, когато има единен входен пункт. Това се обсъжда дори и в международен план по отношение на САЩ, а именно приемникът или холста се отегля в страни. И всъщност това е преобразуването на ниво множествено входни пунктове. Много е странно, че в момент, в който потенциално ще се сключи международно споразумение, в което ще има единен входен пункт, да има елементи на оттегляне и нова структура на Европейския съюз, при която има стремеж към твърде а, силна намеса от страна на приемника или хост. Правната структура е много интересна. Тя се прилага спрямо всички държави членки. никой от тях не може да реши да не се произнася, но пък тя се произнася към подкатегория от банки в основа на подкатегория критерии. Всички банки, в крайна сметка, са е, подвластни на единния надзорен механизъм. Питам се, защо предприемаме това. То като че ли подкопава цялата идея за директива за възстановяване и преобразуване и единната нормативна база. Сякаш банките не са подложени на еднакво добър надзор и някои са... имат такива, които са различни. Може би имаме нужда от клауза за преразглеждане, в която да се казва, че в която да се предвижда възможността дадена подкатегория да може да се разширява. Аз не съм убедена въз основа на предстоящата структура, когато, при която ограниченията ще бъдат до единният надзорен механизъм. Аз знам, че въпросът е ще костлив, знам, че някои държави членки искат да се присъединят по използването на фонда малко съм объркана. приемат се елементите на директивата за възстановяване и преобразуване във връзка с държавната помощ. Никой план за преобразуване на банка не би трябвало да се позовава на фонда. Фонда не е част от институционалния план за преобразуване като оборотен капитал и в условия на неотложност е трябва да е ясно какво може да се представи. Това е работен капитал за възстановяване и преобразуване вместо фалит. Да, може да има, да се вземе решение да се спасят малки и средни предприятия, различни категории вложители. Но в крайна сметка някой ще пострада повече, отколкото е отколкото ако е предприял процедура по несъстоятелност. Целта е да се спре спешната разпродажба на активи. И това е една от основните цели на фонда вече започваме да говорим за него като за защитна мярка, която винаги ще прилагаме и като за социално обслужва, социални услуги за банките. И всъщност ние казваме, че надзорният механизъм ще бъде твърде голям, за да се провали и независимо от това предвиждаме възможности за спасяване с външни средства. Нека да кажем ясно, че намесата от фонда е намеса от последна инстанция и, е, и подлежи на същите правила за държавна помощ, както и всички останали. Не е възможно да се допусне Швеция да разполага с фонд, който се попълва от банкови такси и да бъде и да бъде подвластен на правилата за държавна помощ и заедно с това някои държави членки да се обединят. Правилата трябва да бъдат еднакви за всички. Никой не може да има специален статут. Имам още няколко разсъждения, но ще ги включа в изменения. И накрая, ако фондът започне да функционира, ще трябва да се постараем а, от него да има полза. Когато ще се налагат такси на частните институции, трябва да се провеждат проверки и контрол върху целесообразното използване на средствата. Това е няма, нямаме за цел да, да гоним вещици, това е чисто и просто здрав разум. Ако не се извършва оценка, има опасност при веднъж възникнали грешки те да започнат да се повтарят. Ще се опитам да представя изменения. Сега изчитам списъкът с останалите, които са се записали за изказване. И сега, следващият е Астрид. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да се извиня за това, че дойдох с закъснение, но трябваше да гласувам в Комисията по правата на жените по предложение за директива за квотите. Не можах да присъствам на експозето на докладчика но искам да кажа, да направя няколко общи коментара и да подчертая значението на този регламент, който третира много сериозен и сложен проблем, свързан с последствията от кризата, създаването на механизъм за преобразуване е необходим ние като Европейски парламент – трябва да участваме, трябва да проявим твърдост по отношение на опита за подкопаване на единството. Аз мятам, че комисарят Бърние да е, представи сериозно предложение въпреки че правното основание е малко е, несигурно. И аз смятам, че трябва да се предприемат действия, тъй като преобразуването на една банка е деликатно начинание, дори в бъдеще това ще си остане синоним на провала на надзора и с всички последици. Ето защо нещата трябва да бъдат максимално ясни. Колкото повече се бавим, толкова повече се засилват рисковете от последиците на кризата. Според мен, независимостта на институциите и органите, които създаваме, е, ключът, е ключовата разпоредба. Защото става дума за взимане на много трудни решения и трябва да направим всичко възможно тези решения да бъдат взети не съобразно националните интереси, а съобразно общия европейски интерес. Всичко това, което дава възможност на държавите членки да насочат процеса в посока, която на тях им се струва благоприятна, трябва да бъдат предотвратени. Това въжи за механизма за взимане на решение, за е, разпределение на правомощията между хом и хост. Трябва да има е, едно много деликатно равновесие. Аз смятам, че трябва да бъдем много предпазливи и внимателни по всички тези теми. Обзалагам се, че държавите членки ще искат е, да приберат с една ръка онова, което според тях са дали с другата. Нека да бъдем много предпазливи и комисията се надявам, че ще бъде наш солиден съюзник. Надявам се, че сте съгласни с мен. Аз съм, застъпвам тази обща ориентация. Мисля, че е малко рано да се говори за изменения Имам намерение да ги да внеса такива, но няма да ги представям. По отношение на принципите, смятам, че трябва да се стремим към европейски механизъм за преобразуване, чийто основен стълб да бъде, който да бъде основен стълб на един на банковия съюз, но не можем да строим е, несигурна е, сграда, тъй като ще се натъкнем на още по-тежки проблеми. Това е посланието, което искам да ви представя. Е, ще навлезем в повече детайли. Ще навляза в повече детайли, след като бъдат внесени измененията. Благодаря. Благодаря. Някой иска да се изкажа два пъти, не мога да позволя това, тъй като ни предстои гласуване. Е, много са ораторите и ще трябва да дам думата и на докладчика Питър Симън. Благодаря, Шарен. Искам да свържа моите думи с казаното от е, господин Хокмарк. Кои как ще бъдат третирани в бъдеще банките и за това, както Хокмар каза, че трябва да имаме предвид законодателните актове, които съществуват вече в момента, защото не може да се движим с различни скорости в различните части от банковия сектор. Съгласен с Гънер, че трябва да сме внимателни. Имаме е, надзора, нещата там са регламентирани, но и, има законодателство, свързано с преструктуриране и оздравяване, което трябва да бъде довършено, разбира се, така че да имаме една обща основа и след това да говорим за други допълнителни развития. Струва ми се, че а, при всички законодателни процедури, които свързани с банковия съюз, ги имаме предвид, но при други аспекти, когато говорим за ам, възможни въздействия в бъдещето, не знаем а, точно как са свързани а, нещата помежду си. А, не знаем как може да се стигне до конфликти и противоречия между отделните законодателни актове. Сега, въпросът е свързан с отговорността. Ако имаме еднакви правила за контрол и ам, отговорност, поемане на отговорност, трябва да сме наясно, че по отношение на надзора, само а, някои банки подлежат на директен надзор от а, ам, Европейския съюз все пак няма ли е добре да помислим? Последния въпрос. На кое ниво се стига, когато говорим за поемане на отговорност? А, когато говорим с какъв тип отговорност, както при надзора. Дали а, е, няма паралелна система, свързана с е, фонда за преобразуване, с системите за преобразуване? А, и ако искаме да имаме е, допълнителни правила, трябва да се занимаем отново с въпроса свързан с надзора и съвсем конкретно да заявим, че ам, тези въпроси, които ги обсъждаме тук, трябва да ги дискутираме в контекста на а, общата тема, свързана с банките, а не в рамките на на а, темата за малките и средните банки. Там, където има необходимост от регламентиране, необходимо е да помислим по този въпрос, да помислим а, дали един институт трябва да бъде преобразуван. Ако не е необходимо, оставаме го да си фалира. Точка по въпроса. Необходимо е, е тази възможност да се шува и в бъдеще, що се отнася до въпроса, който вече беше засегнат. Как се решава въпроса с преобразуването. Искам да се позова на казаното от колегата Люлинг. Тя каза, че в бъдеще фалита на банката ще е свързано директно с неспособност на надзорния орган. Не може да е така. Ние обс, обс, обсъждаме и въпроса къде, ам, къде да се завиша на надзорния орган, защото от нас трябваме ЕЦБ, от другата е надзорния а орган. Дали преобразуването не трябва да се извършва в рамките на ЕЦБ? В момента трудно мога да си представя ситуацията. И ам, не мога да си представя а, едно такова законодателство, свързано с надзора, как ще бъде приложено на практика, как ще изглежда то. Значи, органът, който носи отговорността, заключва да, ще има преобразуване и резултатът е има преобразуване. Държавата, в която се намира банката, по някакви причини е против. Какво се случва тогава? Тази държава трябва да се бори да не се стигне до а, а, преобразуване което е решено на европейско ниво. Да речеме, Германия започва ам, а, да се бори с ЕЦБ, защото не иска да бъде извършено преобразуване. Представете си ам, каква загуба на, а, на репутация ще се получи в такива случаи. Това са много трудни въпроси, с които ни трябва да се занимаем. Не трябва да ги обсъждаме точно днес. Да, трябваме, защото петък е крайен срок за измененията, но трябва да знаем кога ще създадем задължителни правила, трябва към това да се насочим. Трябва да се насочим към окончателно изграждане на банковия съюз и да има допълващо се законодателство във всички тези три области, които обсъждаме. Благодаря, Мариан. Eh, Благодаря, госпожо председател. Нека само да кажа няколко думи относно приложното поле на предложението. Говорим за единни правила за всички 28 страни, за единния пазар. Искаме да има единен критерий за всички банки. Тук естествено трябва да се отчитат интересите на 17-те, даже на 18-те, плюс всички останали държави. Ако погледнем у нези, които участват в единния надзорен механизъм, И ако ще имаме доброволен характер, трябва да попитаме кои банки в тези страни ще влязат в тази група. И аз мисля, че единият надзорен механизъм може да ни помогне, когато става въпрос за банките, които ще бъдат под пряк надзор на Европейската централна банка. Но тук има нужда от малко повече яснота. Доколкото знам, ние избрахме да нямаме две нива рамките на единия надзорен механизъм, а просто едно ниво на, на контрол. Трябва обаче да се прави разлика между онези, които ще бъдат под надзора на ЕЦБ от самото начало и останалите банки, които ще бъдат под надзор на национален орган. Например, а те могат да работят много добре. Европейската централна банка винаги може да се намеси и да вземе под шапката си някаква банка. Но естествено, преди това ЕЦБ ще трябва да види какви са правомощията на националния орган и е, съответно да действа според тях. Така също се постига една единна система, но трябва да има диверсификация. Що се отнася до оперативната основа, тя е част от правилата за надзор. Организацията тук е свързана с ефикасността на процеса. Нека да погледнем това, което съществува вече като рамка, като правило. Нека да не забравяме и човешките ресурси, които са необходими, за да се надзирават 6000 банки. В случай, че има твърде голяма диференциация, картината много ще се услужни. Възниква още един въпрос. Какъв принос трябва да имат банките към фонда? Тук трябва да се включат условия, свързани с риска, с бизнес модела. По подразбиране, тук ще се взима предвид директивата за оздравяването на банките, БРРД. Сега обаче трябва да видим кои банки ще влязат в рамките на механизма за преобразуване. И различните елементи на системата трябва да бъдат синхронизирани. Благодаря. Благодаря. Славомир. Благодаря. Госпожо председател, Искам и аз да кажа няколко думи във връзка с вече споменатото. Необходимо е да се поясни кой точно ще участва в този един механизъм за преобразуване. Нека да ви напомня, че ако страните, които сега не са в еврозоната, станат част от механизма за преобразуване, те ще трябва да изминат целият път и да участват и в други механизми. Въпрос е дали ще се запази единността на единния пазар. Аз се изказвам от гледна точка на собствения си опит. Аз съм от Полша страна, която още не е в еврозоната. Настоящата стъпка от страна на комисията представлява крачка назад в сравнение с онова, което успяхме да договорим като компромис по единния надзорен механизъм. Ставайки част от механизма, всяка държава членка, която не е в еврозоната, трябва да стане част и от единия механизъм за преобразуване. И тук разпоредбите вече са съвсем различни спрямо единия надзорен механизъм. И точно тук се крие проблема. Що се отнася до толкова трудното за преглъщане предложение за разделянето на правото на глас, така наречените страни приемник, host и home countries. Искам да кажа, че интересите на тези страни ще бъдат съвсем различни. И ако не се приема гласът на страната приемник, така наречената host country, ние не можем да, да допуснем нещо подобно. Аз мисля, че всяка страна приемник в рамките на борда трябва да има един глас, точно така както е и с така наречената страна Home. Ако искаме да се извлече някаква финансова полза от трансграничните решения в рамките на цялата тази уредба, то би трябвало да се предвидят мерки, които ще гарантират, че няма да има по-големи разходи за една конкретна страна. Говоря за по-високи разходи спрямо ситуация, в която въобще няма механизъм за преобразуване. И ето тук стигаме до съмнението дали комисията има добри намерения и дали в крайна сметка тук ще се стигне до оптимизация на разходите за Европейския съюз. Все още не ми е ясно дали решенията на комисията в рамките на този механизъм за преобразуване – ще се взимат на принципа на механизма за медиация. Правомощията на ЕЦБ ще се прилагат само по отношение на борда за преобразуване. А от тези държави членки, които са извън еврозоната и които ще поискат по-добро разпределение на гласовете, Спомняте си, че имаше известно предложение в тази връзка, но по отношение на механизма за преобразуване, системата на гласуване въобще не е гарантирана. По отношение на предложенията на комисията във връзка с безпристрастния механизъм за взимане на решения. Е, трябва да кажа, че, че те не са ясни. Предложенията на комисията не са ясни. Идеята тук е да се опитаме да се противопоставим на ситуация, в която е, се появява криза и някоя банка не успява да издържи. Ако не успеем да направим необходимото, в крайна сметка тази политика няма да се окаже успешна и ние не сме убедени дали действията по този механизъм за преобразуване ще бъдат насочени към самото преобразуване или просто се опитваме да се противопоставим на възможността да възникне риск поради липса на доверие. Всичко това ще бъде очертано в измененията, които ще внеса. Вики и Форте тук, така че ще й дам думата. Благодаря, извинявам се. Бях много заета в другата си комисия. Благодаря за това, че ми давате думата малко по-късно. Първо, по отношение на защитата на единия пазар и държавната помощ, много е важно да се подчертае, че режима, режима на държавната помощ ще се прилага в рамките на целия механизъм за преобразуване. Така че дори някакво решение да се вземе от комисията или от наднационален орган, то трябва да се подчинява на правилата за държавна помощ. Тя е изключително важна, за да има равнопоставеност в рамките на единния пазар – и освен това тя е важна, за да се разбие тази примка на държавния дълг, дълговете на държавните банки. Така че се притеснявам по отношение на изменение 28, заличаването на текста за държавната помощ. Е, не знам, може би не съм разбрала. Правилата за държавната помощ трябва да се прилагат. Двете функции на комисията функцията и като орган по отношение на конкуренцията и орган по преобразуването. Тези две функции трябва да се разделят, защото иначе може да възникне конфликт, сблъсък на интереси. Трябва да се подчертае тази роля и това разделение на ролите. Още нещо по отношение на конкуренцията. Радвам се, че заличавате възможността комисията сама да отключи да активира механизма за преобразуване. По отношение на Европейския банков орган, трябва да кажа, че ние даваме на, на този банков орган задължителни правомощия по отношение на медиацията в рамките на директивата за оздравяването. Искам да разбера какви последици ще има това вече взето решение тук. Е, бих е, искала всъщност тези две законодателства да бъдат обвързани, защото ако в бъдеще директивата за оздравяването се промени, например по отношение на, на, на кредиторите, е, кредиторите, всичко това трябва да се отрази в механизма за преобразуване. Двата инструмента трябва да бъдат синхронизирани и то постоянно. Знам, че много хора казаха, че механизма за активиране на използването на фонда не отговаря на доклада ЕКОН. Трябва тук също да се придържаме към директивата. Не разбирам защо има заличаване в рамките на изменение 32 по отношение на рекапитализацията с вътрешни средства, защото искате борда да има по-широк мандат на, на действие ли? Може би аз тълкувам нещата така. По отношение на страните Home и Host, така както ги наричаме, чухме представители на страните приемници. Е, притеснявам се, че член 51 е твърде насочен към страните холм и това ще бъде проблем за някои от е, новите държави членки. Иска ми се страните хол, стели страните приемник да имат малко по-голям е, е отговорност, малко повече права за, за действие. По отношение на отговорността, е, не знам дали комисията може да се е, счита за отговорна при някакви конкретни решения. Тук е, би ставало въпрос за оговане на общностния бюджет. И това трябва да се поясни. Всички действия, които се предприемат, би следвало да са категорични, а не участващите държави членки, както почерта полския колега, трябва да имат право да участват в борда, дори и не в пълна степен. Е, иска ми се, освен това, да има формулировка, според която ще се е, използва предпазния механизъм. Тук няма правна яснота. Някои колеги се притесняват относно бавните ни действия по отношение на банковия съюз, но целият този режим трябва да се подчинява на, на направна яснота и ако избързаме, в крайна сметка ще си навредим. Не може да нямаме правна яснота, а за да има правна яснота трябва да има и демократичен контрол. Филип, поискахте ли думата? Не ми не ми стана ясно. Не, Свен, няма да ти дам думата втори път. Филип може да каже това, което искаш да кажеш, но няма да ти дам думата втори път. Всъщност, всеки път правиш едно и също нещо. Очите ми са червени, връщам се от Вашингтон и съм в лошо настроение. Ще дам думата сега на Елиса. Благодаря, ще говоря на английски, за да съм по-бърза, защото изоставаме с времето. Няма да отговарям на отделните въпроси. Искам да само да ви кажа, че съм си отбелязал всички коментари и предложения и ще се е, опитам да запазя този добър дух на сътрудничество, който беше създаден. Много чувствително реагирам на нуждата да се създаде е, рамка, в която да бъде включена директивата за оздравяване и преобразуване на банките. В тази връзка искам да спомена и единия механизъм за преобразуване. Ако имаме МП и МН, е, според мен трябва да тълкуваме нещата по начин, който се приближава до казаното от колегата. Разбира се, има връзка между държавите членки, в които банките са в рамките на единия механизъм за надзор и има държави, чието банки са в рамките на единия механизъм за преобразуване. Имаме нужда от силен надзорен орган, който по пряк или косвен начин разполага с пълните правомощия И неизбежно е да има обща система за преобразуване. Е, това е една съвсем логична последица от проистичаща от е, единия фонд за преобразуване. Необходимо е, е да се създаде баланс, въпреки че това е доста трудно упражнение. Относно отделните стълбове на структурата, съжалявам, че Питър Саймън си тръгна, защото смятам, че е много вярно това, което беше казано, че имаме схеми за гарантиране на депозитите, че имаме ще имаме общ механизъм за преобразуване и общ фонд, но не забравяйте, че тези три неща са под една шапка, но те имат различно значение. Има общ общо орган за преобразуване, общ надзорен орган, общ фонд – но а, що се отнася до схемите за гарантиране на депозитите, те са внедрени в индивидуални системи. Няма а, тук някаква предварителна спогодба за сътрудничество, защото тук става въпрос за граждани, които са обхванати от общата система за преобразуване и общата система за надзор депозити се гарантира до такава степен, че се възвръщат обратно само тези, до, които са до размер от 100 000 евро. Казаха, колеги, че тук трябва да се запази функционирането на единния пазар. Необходимо е да има правна яснота за това до каква степен ние можем да използваме инструмента за рекапитализация чрез вътрешни средства. Необходимо е да има една обща иерархия, свързана с рекапитализация чрез вътрешни източници и е необходимо да преминем към хармонизация там, където имаме включване на общия фонд или на отделните фондове. Не смятам, че средствата от фонда Средства фонд трябва да се използват за възстановяване на средствата, ми фонда дава възможност да се запазят функциите на една институция и тя да се запази. Не всички депозити са едни и същи. Разбирам, че има крупни депозити и те не могат да бъдат е третирани по еднакъв начин, защото говорим за малки и средни предприятия. Ще се опитам да създам един общ подход в тази връзка, но трябва да, да обясним на гражданите, че има фондове, които ще им гарантират депозитите, има и депозити, които ще попаднат в рамките на националните разпоредби. Ще има предпазни мерки, които ще прилагат на национално ниво, както и гаранции относно институционалните схеми за защита. Това са много интересни схеми, които трябва да бъдат внедрени, но има и гаранции предвидени за други граждани, които не са обхванати от, тази, от тези схеми. Тук ситуацията е подобна но ам, все пак това са някакви гаранции, които им се дават. Съществува и проблемът с, с финансирането. Съгласни сме, че този фонд а, трябва да бъде подплатен съответните финансови средства, за да а, събуди доверие в себе си. Необходимо е да се а, гарантира, че а, фондът не е само един а, хартиен тигър, ами че наистина ще функционира както трябва и ще функционира до момента, до който а, а, бъде подплатен с максималния брой средства. Да се надяваме, че ще стигнем до съгласие, ще се обединим около една идея и така ще можем да решим проблемите. Отбелязах си и проблемите, свързани с гласуването, правото на глас. Имаше различни послания, които бяха а, изпратени. Необходимо е да има гаранции, които да се дават чрез присъствието на представители на институциите. Необходимо е една а, а, обща култура по отношение на взимането на решенията в а, рамките на изпълнителния съвет. Ще видим как ще се справим с този въпрос. Отбелязах си искането на Корин Воркман Холт. Ето, след това а, не можах да разбера изцяло а, какво се каже Силви, защото чете много бързо. ще трябва да помислим по този въпрос и що се отнася и до правото на глас на ЕЦБ. Има много неща, които трябва да обсъдим. Има на едно мнение сме по някои въпроси, свързани с проблемите, при които ще се изправи механизма за преобразуване относно сигурността. Много елементи а, възникнаха в хода на дискусията относно прехода. Това също е един друг въпрос преход от съществуващите фондове за преобразуване към другите и как да се включи прегледа на оперативните активи в цялата рамка, която искаме да създадем. Освен това, единният наръчник с правила който да обхваща рекапитализацията и оперативността на фондовете. Шерън Бонс много ясно заяви своето мнение по въпроса. Предполагаема капитализация, нещо, което се предлага в рамките на директивата за възстановяване и преобразуване на банките, нещо, което беше предложено от съвета да има превентивни мерки и да се дават възможности от последна инстанция. Как ще функционира всичко това, когато има е, единен механизъм за правозаване, един механизъм за надзор? Тези два въпроса а, са важни. Освен това си отбелязах казаното от полския колега, от колегата Люлинг. Много а, добре трябва да помислим как ще подходим към а, връзките между държавите членки и банките, между тези, които са в банковия съюз и тези, които искат да останат отвън. Някои от тях са а, директно от RRD, а от NIPT от SRM. Това е едно много голямо предизвикателство, с което трябва да се справим. А, има много подробности в членовете в доклада. и много от колегите, като Свени Уикифорд, зададоха своите въпроси. Целта на е, измененията, които внесох, е, е, бе да се дадат повече правомощия, точно така както и Вики изтълкува нещата. Ако органа за преобразуване вземе решение, което не се тълкува както трябва на национално ниво от органа за преобразуване, има възможност за пряка намеса. Ще, ще внесе някои изменения в този контекст, за да станат нещата по-важни. По отношение на националното участие, моята цел чрез внесените изменения е да да не се взимат решения на общностно ниво, които а, да а, се намесват в фискалните отговорности на държавите членки или да се налагат някакви ограничения. Аз ам, казвам, че такова нещо не може да се случи, да трябва да бъде ам, ам, спряно. Ако, а, но мога да, да преработя формулировката, за да станат нещата по-ясни. Благодаря, ще е, взема преди всички изменения на колегите. Благодаря за този открит е, дебат. Ще ми е от голяма полза. Благодаря ви. Thank you very much. The deadline... Благодаря. Срока за внасене на изменения 18 е октомври, но това беше обявено и системата за внасене на изменения беше открита веднага, след като беше обявен доклада. Така че имайте предвид този срок 18 октомври 5 часа след обяд. Ще ги обсъдим на 18 октомври. Гласуването в комисията ще бъде 22 ноември, а в пленарната зала през март 2014 година ако успеем да постигнем съгласие с съвета, за както се надяваме. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. So, so we have formally a, a discussion of the и така, обсъждане на измененията към доклада на Ханс Питър Мартин. Той не може да дойде, тъй като има транспортен проблем, както мнозина от нас, но представи изявление, което аз ще прочета. И така, гаранции за Европейската инвестиционна банка е, при загуби при финансиране на дейности в подкрепа на инвестиционни подкрепи извън Съюза. И така, Що се отнася до становището, искам да благодаря на всички докладчици в сянка за сътрудничеството, заедно с докладчици в сянка на другите групи. Постигнахме разумен компромис, макар че има две поискани а, разделни гласувания. Е много важно да бъдат приети компромисите. Като цяло съм доволен, че успяхме да приемем важни въпроси, като стандартите за отчетност на банките и посредниците, както и за получателите на инвестиционни проекти на ЕИБ. Ще постигнем прозрачност при предоставяне на финансиране на банката ще се подобри и контролния механизъм за проектите. Заедно с това ще ограничим спекулацията. Искам да помоля докладчите Костянка и другите колеги да коментират измеренията. И ако има продължителна дискусия, той може би ще успее да дойде. Това са коментарите на Ханс Петер Мартин. Не знам дали някой докажете в сянка иска да се изкаже. Господин Лухан. Да, аз имам удоволствие да представя господин Столоян. Той е внесъл някои промени след разговори в НЕП и иска разделно гласуване по компромис С. Като започва с постепенна отмяна до края втора част компромис С те ще съглас... желанието му е да се гласуват отделно. За, гос... за господин Столоян и за нас в НП миналата седмица проведахме дискусия в Страсбург. Няма смисъл инвестициите в възобновяемите източници да бъдат обекта на преференциално отношение, тъй като има много страни, които все още разчитат на тези ресурси и не би трябвало да разчитаме тяхното развитие. Това са доводите му. И внесли сме още едно изменение по компромис ХАШ. Точка от преамбила 14. Искаме разделно гласуване и тук. От последното изречение приоритет трябва да се предоставя на децентрализирани проекти с ВИ. Не смятаме, че сега е времето да се формулират подобни приоритети. Има държави членки, които все още имат проблеми и особено защото не можем да го направим в Европейския съюз. Не би трябвало да искаме от държави членки извън, от държави извън Съюза. Ето защо иска, господин Стоян иска разделно гласуване по компромис ХАШ. Оттегли сме изменение 78, което е внесено и написано от господин Стоян и вече е в списъка за гласуване. Всъщност това са основните промени, които искаме. Господин Столоян благодари на всички докладчици и докладчи в Сянка за тяхното сътрудничество и за доброто взаимодействие и се радва, че докладът е представен. Докладът даде повод на множество дискусии в групата на НП. Ето това е от нас. Благодаря. Имаме още две устни изменения, чието автор са либералите ние ще ги подкрепим. Председателят, благодаря. От името на социалистите, Елиза, ти ли ще се изкажеш от името на господин Бирман, Барман? Искам да благодаря на автора, групата на социалистите, подкрепя напълно предложенията, които бяха направени. Предложението на комисията не може да не се приветства по различни причини. Има ново решение, което осигурява взаимодействие и съгласуваност между дейността на Е и Б и политиката на Европейския съюз. Необходимо е да се поставя силен акцент върху насърчаването на малките и средни предприятия и климатичните промени, както по отношение на неутрализацията му, така и по отношение на адаптацията. Предложението което разширява гаранциите на Европейския съюз за следваща финансова перспектива за период 2014-2020 година с възможност за, продължаване, за продължение с 6 години е от особено значение още един път. Смята се, че проектостановището съвършенства предложението на комисията и имаме желание да запазим искането Европейската инвестиционна банка да използва устойчиви банкови практики и да не се допуска прибягването до данъчни обежища. Призовава се ЕИБ да бъде по-прозрачна за да е ясно къде отива финансирането и с тези конкретни бележки за прозрачността и и като се спазват всички решения, които сме взели за данъчните убежища, ние подкрепяме компромисните изменения. Още един път благодаря на докладчика за работата. Ето това е изказването от социалистите. Сега за АОД Нилс. Благодаря. Съвсем накратко няколко коментара от моя страна. Като цяло ние подкрепяме всички компромисни текстове, внесени на заседанието на докладчиците в Сянка. Много е важно да се установи равновесие между прозрачността и работата по отношение на борбата с прането на пари. Не трябва да се добавя твърде голямо бюрократично бреме на плещите на Европейската инвестиционна банка. Ето защо аз предлагам две изменения. Първото е да се заличи част от изменение 74 във връзка с член 16. Аз предлагам в този член да се заличи искането Е и Б незабавно да замразява отпускането на заеми преди да се е, уточнят всички факти относно конкретно разследване. Е, нещо подобно е, би е създало проблеми за ЕИБ, тъй като замразяването може да продължи твърде дълго време. ЕИБ трябва да може да действа възоснова на своите собствени разследвания. ЕИБ казва, че една такава забрана няма да отговаря на стандартите на пазара и ще е трудна за преглъщане от страна на ответната страна. Ето защо нито от интерес е, за парламента, нито от интерес за ЕИБ да се включва нещо подобно в доклада, така че аз ще предложа едно устно изменение по този член. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска да си изкаже от името на зелените. Филип. Много интересно е, че трябва да заместя някой, който не присъства и да се обърна към някого, който е, не присъства, така че да видим сега дали ще ми обърнете внимание. Искам да кажа, че ние ще подкрепим всички компромисни текстове от страна на докладчика. Две неща искам да подчертая. Чух е, нещо, което е казано от името на човек, който не присъства, Госп господин Столояна, именно, че не трябва да ограничаваме финансирането само до проекти в областта на възобновяемата енергетика. В момента ЕИБ се опитва да финансира схеми, по силата на които технология от 19 век ще бъде извадена от употреба. Не става въпрос за технологии, от 21 век, които трябва да бъдат въведени. Може ли да говорим за държави членки, съответно, които няма да се интересуват от нещо подобно. Всъщност във всички страни, в които AB е действа, има интерес към слънчеви панели и така нататък. Още нещо. Както вече Казахме EBRD е, е е, трябва да се слее с ЕИБ там, където има припокриване на дейността. Ние смятаме, че не е разумно тези институции да продължават по-отделно. Това струва пари и не е от полза за никого. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Ами или за права. Всъщност, общо взето, спазихме графика на работа за днес. Има 78 изменения. Имаше 78 изменения, но позицията на Екон като цяло е стабилна. Гласуваме днес, защото водещата комисия по бюджети ще гласува съвсем скоро. Естествено, ние искаме нашето становище да бъде чуто там. Ето защо преминаваме към гласуването. Всеки е разполага ли с документите? Да видим дали ще успеем без карти за гласуване. Да видим дали ще възникне въобще такъв проблем. И така, изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За Изменение 13 за, против, въздържали се. Колеги, не сте много в залата и стоите далече един от друг, моля да вдигате ръка ясно. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С на две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се тук не е съвсем ясно. Дали може да преброите? Секретарията ще брои ръцете. Сега, който е в за, да, за да вдигне ръка. Почакайте. Гласуваме по втората част на компромис С и ще трябва да преброим вдигнатите ръце. Вдигнете ръка, ако сте за. Okay, right, well, do it electronically. I just thought that, you know, it ought to be possible. Добре, ще гласуваме по електронен път. Мислех, че ще е възможно да броим ръце.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 Става въпрос за втората част на компромис С. Всички ли гласуваха? Добре, приема се 16 гласа за, 11 против. Отиваме на изменение 52 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 52. Всички ли гласуваха? Някой не натисна бутона, но приключваме гласуването. Отхвърля се. 10 на 17. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Проверка по 54-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. 55 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Отхвърля се. 56-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. С същото мнозинство. 57 за, против,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, приема се. 62-то за, против, въздържали се, приема се. 63-то за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се 66 за, против, малко се обърках, 66 за, против, 66-то, Жан Пол, за или против си? За, добре, против, въздържали се, приема се, 67 за, против,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 от страна на АЛДЕ. Всички приемат ли устното изменение? Никой не възразява. Който е за устното изменение, да вдигне ръка. Против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се 76 за, против въздържали се приема се, 77 за, против въздържали се отхвърля се, 23 за, против въздържали се приема се, 78 е оттеглено, компромис F за, против въздържали се приема се, компромис Г за, против въздържали се приема се, 28 изменение за, против въздържали се приема се, Компромис хаш на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме на изменение 4. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 отпада, 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се. Проверка по 33-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение за. 34-то за. Против. въздържали се, приема се. Няма проблем, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, проверка по 37. Всички ли гласуваха? С всяка минута влизат все повече и повече хора в залата. Край на гласуването отхвърля се. 15 гласа за, 16 против, 38 за, против, въздържали се, приема се, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 отпада. 41 за, против, въздържали се, приема се. Липсват вдигнати ръце, това е странно. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, проверка по 44-то. В залата влязоха още хора. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 19 на 15. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Приемате ли устното изменение към него? С устното изменение никой не възразява. За, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по целия текст с внесените изменения към него. Начало на гласуването. Да се надяваме, че може да се гласува. Не. Това е часовника. Още двама човека трябва да гласуват, ако искат да го направят. Приключваме гласуването. Край на гласуването. 32 гласа за, против няма, един въздържал се. Благодаря. Поздравления за всички отсъстващи. Няма точки разни. Следващата среща е в четвъртък на 17 октомври в 9 часа. Благодаря на всички.